Gentlemen, we need to get started. Дами и господа, трябва да започнем. Have plenty of items in... Дневният ред е напрегнат. Както знаете, в понеделник не можахме да проведем заседание. Please, please, please, colleagues. Колеги, моля ви, Thank you. As you know, it was... И така, както знаете, не можахме да проведем заседанието си понеделник, но има точки от дневния ред, които задължително трябва да бъдат разгледани тази седмица. Взех тези точки и се опитах да ги включа в днешния ни дневен ред. Затова трябва да работим бързо. Care for the expanded за да можем да обхванем всички точки от този вече по-дълъг дневен ред. Започваме с приемането на дневния ред, т.е. тя включва точките от понеделник, плюс 6, 7 и 11 и 5 точки, които, както казах, са от понеделник останали, а останалите пък са от дневния ред за днес. Трябва да работим по-дисциплинирано. Има ли възражения по този дневен ред с измененията, които току-що обявих? Няма и затова продължаваме. Одобряване на протоколите или приемане на протоколите от заседанието от 31 август. Ако няма възражение, до края на заседанието ще ги смятаме за прияти. The they will be considered to be adopted. There is a change in има една промяна в протокола. Каква е тази промяна? Вече протоколите ще включват едно резюме от а, препоръките, които се приемат от а, координаторите по време на заседанията им при закрити врата. Това го казвам, а, за да са ясни нещата Имаше някои е, оплаквания за това, че случващото се на застанието на координаторите не винаги бива обявено на останалите колеги. Затова решихме да включваме тези решения и препоръки от застанието на координаторите в протокола на заседанията на нашата комисия.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 дневния ни ред, който бе предвиден за 19 и 22 септември, преди е, да се случи инцидента с прекъсването на електрическото захранване на 19. И така, съобщения. Както винаги, заседанието ни се предава по интернет. Както вече ви казах, поради това, че не проведохме заседание в понеделник, трябваше да преценя кои точки да прехвърля за днес от понеделничното заседание. Избрах съответните теми поради графиците Узбекистан и Израел, както споразуменията всъщност с тези държави, остават заседанието на 11 октомври. С тях ще започнем дневния ред тогава. Крайният срок за изменения по споразумението с Узбекистан беше 22 септември. Ще променим този крайен срок и го изместваме за 14 октомври. Пак повтарям, изменения по тази тема 14 октомври, 12 часа на обяд. И двете теми, Узбекистан и Израел и споразуменията с тях, ще бъдат разгледани на 11 октомври, когато имаме заседание. И така, календара на заседанията на нашата комисия за 2012 година. Това е една друга точка, която премина от дневния ред понеделник в днешния. Проекта а, а, бе прият от координаторите на 21 август. Трябва да бъде прият на общо заседание на нашата комисия, така че ако не възразявате, е, календара може да бъде считан за одобрен. Преминавам към шеста точка. Е, състояние на е, преговорите в тристранната среща информация от колегите, които водят преговорите. По отношение на двустранните споразумения за инвестиции, трябва да кажа, че аз съм докладчик, поех този доклад от друг колега. Имаше второ заседание на тристранната среща. Там говорихме за различията между позициите на парламента и на съвета. Мисля, че сега можем по-добре да разберем тяхната позиция, както и те нашата. Комисията поиска да излезем с евентуални формулировки, за, които да бъдат обсъждани по-нататък по време на преговорите. Ето това се случва по тази тема. Доклада на Шорт за а, междуправителствената среща извинете, ICI, помирение, срещата за помирение с съвета, е, постигна се решение, е, прие се един метод, по който ще се работи по целия пакет, няма да се работи на парче, т.е. Е, ако се одобри всичко, то се смята за прието. има компромисни изменения. И когато бъде одобрена и другата тема, по която работим, тогава целият пакет ще се смята за а, прият. В противен случай, дори постигнатите споразумения ще отпаднат, докато не се постигне цялостно споразумение. Аз с господин Шулц работя по този въпрос. Радвам се и на подкрепата на политическите групи поне на голямата част от тях, ако не на всички. Доклада на господин Яколино а, за огнестрелните оръжия. Както знаете, позицията на съвета, изразена в техния текст, беше малко по-различна от нашия. Това се дължеше на недоразбиране, на недостатъчно добра комуникация. Имаше една неформална среща и постигнахме съгласие по окончателния текст. И накрая за експортните кредити. През септември беше постигнато съгласие и се надяваме този инструмент да стане по-прозрачен. А, като в крайна сметка мисля, че стигнахме до съгласие. Господин Шулц, Хелмут Шулц току-що дойде. Искате ли да кажете нещо за доклада ICI? За помирението, помирителната комисия, за това какво се случва по тази тема. Вече изразих становището си пред колегите, но вие сте докладчик, ако искате да кажете нещо. Благодаря, господин председателю. Току-що идвам, защото имах проблеми с трафика от летището. Както знаете, днес има манифестация на Руль де Луа и затова е по-трудно придвижването. Като част от екипа на парламента за преговори по този въпрос, смятаме, че трябва да се постигне общо решение по всички инструменти, там, където е необходимо, трябва да се търсят компромиси в триалога за ICI и ICI+. Общото решение, което трябва да се намери, би трябвало да гарантира възможността парламента да участва в вземането на решения по различните инструменти по политиките. Трябва да имаме такъв балансиран подход на парламента, а, заедно с другите комисии, не само нашата комисия, когато участваме в този триалог. A, a meeting will be held in Strasbourg, maybe a final one, uh, in order to try and get and reach a може би в Страсбург ще поговорим по този въпрос, за да стигнем до, до окончателно решение по всички теми, които обсъдихме, е, свързани с темата ICI, е, особено да разрешим спорните въпроси. Господин Яколино, дой, дойдохте. Нещо да кажете за вашия доклад за протокол за огнестрелните оръжия. Аз е, лично мисля, че всичко е ясно. Благодаря, господин председател. Много се извинявам, че закъснях. Както и вие казахте преди малко, нещата върват добре. Е, триалога приключи окончателно вече. Имаше дребни езикови е, проблеми, които бяха решени и мисля, че постигнахме едно подходящо решение. Имаше триалог, след това имаше помирителна комисия. Искам да благодаря на съвета, както и на комисията за техния принос, както искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря господин председател. И аз ви благодаря have reached a successful conclusion. И така, четири от въпросите, по които се работи и по тях се очертава да се постигне успех. Например, по въпроса за двустранните инвестиционни споразумения, нещата те първа започват, но според мен има надежда, макар и процесът да е доста труден. Нека сега пристъпим към седма точка от дневния ред електронно гласуване точно докладът е, на Салватория Колино е, относно протокола за огнестрелните оръжия. Гласуваме съгласувания компромисен текст с едно гласуване по електронен път. Моля, започнете гласуването. Извинете. Така, гласувате, гласувате ли? 19 души, 18 само са гласували. Някой не е гласувал или е забравил, но така иначе прекратете гласуването. И а, текстът е прият единодушно. Поздравления за докладчика. По-нататък гласуваме доклада на Николо Риналди за състоянието на изпълнението на стратегията на Европейския съюз за Централна и Средна Азия по-скоро. Имаме 14, 40 по-скоро изменения. Е, становище на вниманието на Комисията по външните работи, която е водеща в случая, и така, нека да пристъпим към гласуването. Доста компромисни изменения свеждат общия брой на измененията за гласуване до значително по-малко от първоначалните 40. И така, гласуваме първо изменение. За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 против, въздържали се, приема се. Шестнайсто изменение за, против, въздържали се, приема се. 17 и 19 заедно, за, против, въздържали се, приема се, 18 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре, да проверим 20-то. Изменение по електронен път. Моля да гласувате. 20-то. Прекратете гласуването.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 против, въздържали се, приема се 20, казва председателят. 24-то. 34-то по-точно. 34-то за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 35-то за против, въздържали се, приема се. 36-то за против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се и окончателно електронно гласуване по целия текст. Моля, започнете гласуването. И сега прекратете гласуването. Приема се 17 за, 4 против. Поздравление за докладчика Риналди. С това Приключват гласуванията за днес. Нататък, девета точка. Търговско-инвестиционни бариери. Това е наш доклад по собствен почин. Докладчикът е Робърт Стърди. Докладът ни се изготвя във връзка с съобщението на комисията относно доклада за 2011 посветен на външно-търговските инвестиционни бариери. Веднага давам докладчика, е, думата на докладчика Стърди, който е тук. Да. Благодаря, господин е, председател. Това е един изключително важен доклад по инициатива, тъй като, както току-що обявихте, господин председател, през февруари тази година Европейската комисия публикува доклад в своето съобщение, доклад за търговско-инвестиционните бариери, призовавайки е, всички заинтересовани страни да подобрят достъпа до пазара, да премахнат бариерите пред международната търговия и инвестициите. И през март до година. Въпросът ще бъде поставен на дневен ред отново от комисията, така че ако можем до тогава да прокараме този доклад през пленарната зала, по-скоро до края на декември, преди коледните празници, очевидно това ще бъде голям кос в наши ръце по отношение на комисията. Докладът представя изчерпателен обзор на предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз в резултат от наличието на множество немитнически е, препятствия пред търговията. Ние добре познаваме нещата, тъй като контактуваме е, с е, деловите среди, наблюдаваме преговорите в областта на външната търговия, които текат в Брюксел – е, до сега политическата стратегия най-вече се съсредоточава усилията върху премахването на бариерите, но те някак си остават устойчиви и тенденцията е крайно тревожна. Има сведения, според които различни държави по света все повече прибягват до такива протекционистки механизми. И мисля, е, споразумението за свободна търговия с Корея, е, което бе първото по рода си за нашия парламент, е показателно. Разговаряхме с всички докладчици. Е, всичко бе поставено на сериозен лобистки натиск и самия текст на, на спогодбата, и а, е, е, механизма, а, съдържащ предпазни клаузи. А, и Сега, комисията в своето съобщение е, насочва вниманието към най-важните случаи. Просто да ги повторим няма да е достатъчно, но пък това, което съм се опитал да направя в доклада е не да го претрупам с примери, за които добре знаем, и след това чрез изменения и допълнение към доклада ще имате много възможности да го допълните в този смисъл, а те са хиляди. Е, може да, да, да се изброят е, навсякъде са е, обемът на доклада просто не ни позволява така или иначе да ги включим всички но целта е да излезем с някои простички и ясни препоръки за предприемане на решителни действия от страна на европейските институции. В краткосрочен план комисията ще разгледа нашите препоръки, между е, междувременно работи е, по доклада си е, за 2012 година. Ето защо трябва да се постараем докладът ни да е готов и да е прият от парламента до края на тази година. Нещо, което ми се ще да спомена тази сутрин, го, го, го разгледахме на заседанието на координаторите. То не е точно търговска бариера, но това е едно предложение, е, направено от Обама. Не е точно международна търговска бариера, но, но вече започваме да, да е, наблюдаваме един пълзящ е, протекционизъм, който може и да обегне от вниманието ни. Съвсем очевидно е, е, в тежки економически времена всеки огражда на ново двора си, но според мен всичко това възпрепятства усилията ни да се измъкнем от финансовите затруднения, а не обратното. Това е, господин председател. С интерес очаквам коментара на колегите. Доклад в сянка, господин Филнер от НП. Е. Имате думата. Благодаря ти, Робърт, за встъпителните думи. Темата е важна, както каза и ти. И смятам, че докладът ти е много добър. Когато говоря с бизнесмени, е, това не е първата тема, която възниква. Разбира се, че се говори за тарифните бариери, но не е основната. Мисля, че нетарифните бариери са тези, които притесняват бизнесмените много повече. Когато се опитваме да се преборим с тези нетарифни бариери, трябва да се възползваме от опита, който преди това сме натрупили, защото нашият съюз всъщност се основава върху идеята за единния пазар и преодоляване на пречките пред търговията в съюза. И мисля, че много полуки могат да бъдат извлечени от тези 50 години опити да постигнем един такъв единен пазар и да изнесем тези полуки в останалата част от света. Може би е нетрадиционно, но искам да предложа нещо, ще го направя посредством изменения, е свързано с едно добро наше решение. Това е нашият инструмент, който се опитва да премахне част от нетарифните бариери в Европейския съюз, които са нежелани от всички. Имаме нефарифни бариери, въведени от държавите поради протекционизъм. Понякога обаче въвеждането им се дължи на липса на сътрудничество или дори е, съвсем случайното им въвеждане, без е, да се, да се осъзнава, че те са такива. Ние им смятаме в Европейския съюз, че трябва да има една единна агенция, която е, фирмите, да мог, към която могат да се обърнат фирмите, ако се сблъскат с такива нетарифни бариери. Тази агенция подпомага за премахването на тези нетарифни бариери. Разбира се, предоставя и съвети и така нататък. Да се питам, не може ли СТО, Световна търговска организация, да се опита да работи по този начин? Тоест, да се опита първо да направи един списък на тези нетарифни бариери и да почерпи от нашия успешен опит в Европейския съюз. Знам, че е нетрадиционен този подход, но това според мен е една идея, която можем да предложим за да може е, агенцията, която има в Европейския съюз Solvit, да бъде използвана като опит е, на световно ниво. Вярно е, че има сфери, в които ние в Европейския съюз е, не сме разрешили всички проблеми, но се справяме вътре в съюза по-добре. Ако трябва едно нещо да спомена, което според мен трябва да бъде по-силно застъпено в доклада. Това са услугите. Знаем, че те са голяма част от економическия растеж, знаем, че те са вече голямата част от световната търговия. И е, имаме изключително много такива бариери в сферата на услугите. Затова ще направя предложения за изменения, за да мога да предложа повече аргументи за намаляване на НТБ в сферата на услугите, в сектора на услугите. Същото се отнася и за а, дигиталната економика. Интернет няма граници, но за съжаление голямата част от търговията, която тече в интернет, т.е. цифровизираната търговия, среща пречки точно от такъв тип. Все едно съществуват граници, а те не би трябвало а, да бъдат част от интернета. Това представлява голяма възможност за растеж е, и в световната економика. Така че моите изменения ще се съсредоточат първо върху идеи за това как в е, световен план може да се почерпи от европейски опит с агенцията Solvit. След това ще направя предложения за бариерите, които се изправят пред е, сектора на услугите и не на последно място цифровизираната економика и преодоляване на препятствията, които съществуват там. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Следващия докладчик Сянка е... Къде е Рариф? Няма го. За съжаление не можа да дойде нашето заседание, защото е пропуснал полета си. Но той ме помоли да изчета неговите бележки. Така че сега ще играе ролята на заместник на докладчика в сянка на социалистите и демократите. На френски ще го чета на френски. Благодаря, скъпи колеги. Искам да благодаря на господин Стърди за проекто доклада и се извинявам, съжалявам всъщност, че не успяхме да проведем предварителен обмен на мнение в комисията по този въпрос. Проучването на предложението на комисията всъщност би и било по-успешно, ако дебатът бе по-задълбочен и не трябваше така да препускаме, за да изпълним срока за представяне на изменения до утре. Сега, по отношение на съдържанието, докладът повдига реални въпроси, свързани с достъпа на европейските фирми до пазара на някои трети държави. Съществуват маскирани мерки, които издигат препятствия по пътя на нашите фирми, въпреки че вътрешния пазар продължава да бъде наш приоритет като уръдие за на конкурентноспособността ни. Следователно бих препоръчал по-ясно дефиниране на частта, в която се говори за държавните възложения. Сътрудничеството определено е най-важната ни сила и ще послужи и за преодоляване на нетарифните бариери, съществуващи в областта на търговията. Защото не винаги става дума за протекционистични мерки, а понякога и за мерки, свързани с, специални инициативи, подети от гражданството или с проблеми на здравеопазването, както, например, може да бъде случая с хормоните в животновътството или генетично модифицираните организми. Както виждате, това представлява всъщност една легитимна част от нашата политика, която следва да бъде обект на протекция. Надявам се, че по-голямата част от групата ще подкрепи това ми становище относно доклада на господин Стърди. Това е мнението на групата на социалистите и социал-демократите. Благодаря. И така, приключвам и като председател вече давам думата на госпожа Москардини. Искам да благодаря на Робърт за това, че е работил така задълбочено по темата, с помощта, разбира се, на другите колеги, които ще представят своите изменения. Мисля, че всичко ще е, изглежда отлично. Искам да добавя нещо казаното господин Фенел. Като изслушваше колегите, Робърт Кимаше, беше съгласен и аз мисля, че предложението на колегата, свързано с СТО, е много важно. Ние участваме на междуправителствената а, среща през декември като комисия. И си мисля, че имайки предвид, че и парламента, и нашата комисия в предходния мандат поискаха известни изменения, а, свързани с а, правилника за работа на СТО, а Нищо не се направи преди кръга в Доха. Преди няколко дни пък в пленарна зала гласувахме едва ли не смъртния акт, некролога на Доха. Казахме, че там нищо не се случва. Да, тъй като нищо не се случва в СТО, не може ли ние да дадем мандат на нашия президент, който да напише едно писмо, с което да приканим Европейската комисия и Европейския съвет да предложат такава една идея. Т.е. Европейския съюз да подкани останалите ни партньори в СТО да проведат консултации, за да се направят необходимите промени. Защото всичко това, което пишем, без такива промени, ще си остане на, на думи. Няма да доведе до едно истинско развитие на економиката, която се намира наистина в трагично положение в момента. Благодаря ти господин Хелмут Шолц. Uh, благодаря, господин председател. Uh, благодаря на господин Стърди за това, че ни дава основа за по-нататъчна дискусия по един изключително важен въпрос, тъй като аз смятам, че ни предстои решаващ дебат, посветен на принципите на международната търговия и по-нататъчните действия за преодоляване на економическата криза. И поради това смятам, и в тази връзка бих се съгласил с господин Ариф, ни е необходимо повече време за дискусия, понеже що е то немитническа бариера и, и що не е. Е, и, и други такива е, понятия, е, по които все още се спори и понеже все още не сме постигнали съгласие с СТО в една или друга посока, смятам, трябва да си дадем необходимото време тук, нашата комисия, за да изработим една стратегия на Европейския парламент, която да решава проблемите. Запознах се с първия проект на доклада на господин Стърди и съзрях известни диспропорции между е, вашите мотиви, е, които вие току-що също развихте, е, за необходимостта да се диференцират нетарифните бариери, а оттам нататък в същинската е, част на, на доклада не виждам такава диференциация. Ние пък е, неведнъж сме обсъждали възможности за диференциране във връзка с доклада Жадо, например, е, е, във връзка с доклада Дезир. Нерядко сме стигали до извода, че и инвестиционната политика следва да отчита тези немитнически бариери. които не, не че не са необосновани, те просто са предпоставка за економическо развитие. И, и за изход от сегашните затруднения, в които се намират и, и националните економики, и економиката на Европейския съюз като цяло. В, Европейс... в Комисията по економическа политика, обсъждайки предизвикателството за економическото управление в Европа, също стигаме до извода, че ни е необходим един по-широк, по-стратегически поглед, не така а, ограничен от чисто теоретичните постановки относно едно или друго понятие. И така, се, и така се връщам на доклада. Нека ви дам два примера. ако а, вземем решенията на Япония, свързани с екологосообразността на едни или други а, стоки, въпрос, който вече обсъдихме във връзка с погодбата с Япония за свободна търговия, то според мен, поне тук не можем да говорим за бариера. Просто, вероятно, трябва да си кажем, че да вземем европейското автомобилостроене, трябва да усъвършенства производството си, за да отговори на критериите, така както ги налага японският пазар. По-нататък господин Риф също спомена е, не, генетично модифицираните организми. Директивата РИЧ за химическите вещества. Европейският парламент категорично се придържа към тази уредба. И ако ние държим на рич, нима на това може да се гледа като на бариера. Да, но вносителите така твърдят. Ето, виждате, това са примери е, е, за случаи, в които трябва да убедим външно-търговските си партньори да подходят непредубедено и да помислят за същината на една или друга мярка в интерес на общото и економическо развитие. И в тази връзка приноса на световната търговия за економическото развитие. И накрая нека напомня на всички ни в мощта е, за достъп до световните пазари. Е, помощта, която се дава на третите страни. Е, нашата е, е, политика трябва да бъде насочена не само към осигуряването на достъп на европейския износ навсякъде по света, а и към допринасене за економическия растеж на регионите и страните партньори от, от третия свят, именно чрез достъп до световната търговия. така че, както казах, трябва да разширим периметъра на чисто теоретичните постановки е, и да гледаме на всичко, и на инвестициите, и на световната търговия в контекста на световното економическо развитие. Разбира се, ще имаме е, те първа възможност да, да обсъдим доклада и уверявам ви, нашата група няма да се въздържи от изменения и допълнения по него. Благодаря. представител на комисията. Имаме двама представители. Кой от двамата представители ще се изкаже от името на комисията, господин Диркоп? Благодаря. Европейската комисия иска да благодари на Комисията по международна търговия и на докладчика за това, че започнаха да се занимават с тази тематика. Европейската комисия също е решена да се насочи към преодоляване на неведническите бариери по един ясен начин и посредством различни инструменти. Двустранни преговори, многостранни преговори, стратегически партньорства, както и стратегия по прилагане на съответните мерки. За това много благодарим на вашата комисия, че се е занимала с тази тема. Искаме да направим така, че постигнато посредством елиминирането на митническите бариери да не бъде по никакъв начин подкопано от съществуването на неметнически или нетарифни такива. Това бе подчертано и от докладчика. Комисията благодари за включването на конкретни примери в доклада те отразяват записаното в нашия доклад за бариерите пред търговията, но и допринасят за хвърлен допълнителна светлина върху различни аспекти. По два въпроса искам да говоря по-конкретно, които са част от препоръките. Първият важен за нас въпрос е свързан с превенцията. И в доклада е заявено, това е изключително важно – Опитът показва, че когато по законодателен път приемем мерки, е много трудно след това можем да прекратим тяхното действие. За това е важно да действаме предварително, за да действаме още преди да възникнат такива пречки пред търговията. В тази посока трябва да се работи а, и това и правим. Сътрудничим си с делегациите, които са нещо като предната линия, която първа усеща какво се готви по места, за да можем да действаме преди то да бъде прието. По този начин общата ни възможност за реагиране е по-добра -по и искаме да я и подсилим. Тук и парламентът може да играе изключително важна роля, защото вие имате ясни връзки с вашите партньори, различните ви делегации. Много често тези делегации могат да ви изпратят информация за това какво евентуално се готви в трети страни, за да може да действаме по-бързо. Участието на бизнеса също е изключително важно. Необходимо е, е да знаем какво мислят е, търговските дружества е, за тези бариери, кои от тези бариери са най-страшни за тях, какво смятат, че се готви от държавите, в които са Търговските дружества имат е, една много по-добра мрежа от нас, точно защото те работят по места и затова е важно да поддържаме е, тесни връзки с такива е, бизнес мрежи, за да разберем кои са за тях най-големите пречки. И вторият въпрос, който искам да повдигна в светлината на препоръките, е свързан с значимостта на международните стандарти. Както заявихме и в съобщението ни, свързано с а, тази тематика, ние искаме да се разработят международни стандарти, да се постигне нещо като хармонизация, ако мога да го нарека така, така че основните ни търговски партньори в ново възникващи сектори, като например електрическите автомобили, да постигнат едно общо съгласие по отношение на а, определени конкретни въпроси в тези нови сектори. Това е един подход в цялата Европейска комисия, във всичките и дирекции, не само в нашата. За това искаме да работим а, с другите генерални дирекции на комисията, за да сме сигурни, че всички работят за постигане на такива международни стандарти. И накрая има една препоръка за по- цялостна, качествена оценка you, you have... на нетарифните бариери. В нашия доклад най-вероятно сте видели, че се опитваме да направим една економическа оценка на възможното въздействие на тарифните извинете, на търговските бариери пред нашия бизнес. Има обаче определени ограничения на това, което можем да направим. Нашите економисти работят с СТО, с други институции по това да се направи една оценка на тези мерки в качествен план. Трудно е да се каже какво е въздействието на определена конкретна бариера върху, да речем, работните места, т.е. колко работни места могат да бъдат загубени а, при една такава бариера. И накрая. Според нас докладът дава ясен тласък на работата ни по преодоляване на търговските бариери. Казахме, че следващия доклад за търговските бариери за Европейския съвет трябва да бъде изготвен в началото на март и ще бъде много полезно, ако вашия доклад бъде прият до тогава, така щото препоръките да могат по някакъв начин да бъдат включени в следващия ни доклад. Също така искам да посоча, че в едните е, седмици ще излезе един доклад за протекционизма а, и той всъщност се занимава с нетарифните бариери в един политически а, контекст. Това ще излезе преди ноември, преди срещата на Г20 и се надявам а, то да подхрани дискусиите в бъдеще. Благодаря ви, господин председател. И аз ви благодаря. Нека да се върнем на господин Стърди за а, заключителните му бележки по тази тема. Uh, you, well, first... Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на колегите на комисията. Е, е, не бих искал да намалявам или по някакъв начин да се е, намесвам в установените стандарти, приети от СТО, например, за електромобилите. Нямам такива намерения. Това в край на краищата са стандарти, които трябва да бъдат постигнати навсякъде по света в обществен интерес. И не може да има съмнение, че ние ги подкрепяме. Сега, Кристофър, а, а, а, с него винаги ще се разберем. Аз си давам сметка, че той отива малко по-далеч от мен, но а, сега Кристофър просто бих казал, че първоначалният доклад бе предназначен за да насърчи различни гледни точки, различни становища. Ние обаче не можехме, тъй като информацията, с която разполагахме, бе толкова обемиста, че тя никога не би могла да, да се отрази. Знаете, по това време представители на различни промишлени отрасли се обръщаха към нас с поменици от, от проблеми, поради което е нужно своеобразна система за ранно предупреждение. Ако създадем такава в парламента, поне ще можем да държим комисията, Европейската комисия в течение. Понататък, господин Кадир, прочетеното от председателя него изказване, напълно е прав по отношение на немитническите, във връзка с това, което каза и господин Шулц, да, немитнически бариери се въвеждат, имат си основания. И е, да вземем, например, в Комисията по околната среда се обсъждат е, хормоните, хормоналните добавки. В Европейския съюз действат стандарти, които са далеч пред практиката на много страни, е, трети страни. И съответно ние си имаме основанията да държим на такива стандарти. Рич беше спомената също за химическите вещества и за химическите вещества в селското стопанство. Това са неща, на които Европейският съюз държи. И това не са препятствия е, пред вносителите, а стимул за повишаване на стандартите в световен мащаб. И това е в съзвучие сказаното от господин Шулца и от господин Кадев. Кристин, вие сте напълно права. Аз съм съгласен всичко, което казахте. За сведение на присъстващите тук с Кристин и, и Паскал Лами, повдигнахме, повдигнахме този въпрос на заседанието на Министерско равнище на СТО за необходимата реформа. Е, нямам какво повече да добавя. Е, е, по-нататък не съм против идеята за немитнически бариери, които да се прилагат в защита на обществения интерес, на, на общественото здраве и благосъстояние. Но, но въпросът е именно в преценката е, и в мярката. Знаете, е, има един такъв класически е, случай. Обувната промишленост на Европейския съюз бе поставена под сериозен неблагоприятен натиск. Сега, ако някой произвежда обувки под е, себестойността на, на кожата, на, на, на суровината, то естествено е да го спрем чрез вносно мито. И това не е бариера. И вече комисията в отношенията си с СТО е, трябва да изчистят този въпрос. По принцип аз съм против всякакви такива ответни мерки, но понякога те са необходими, да, в интерес на общественото здраве или нещо друго. Ай, е, съжалявам и се връщам на е, е, казаното от господин Кадир Ариф. Е, всички се нуждаем от повече време, наистина. Но както е, каза е, е, комисията, добре би било, преди тя да излезе със своя доклад до година, да може да разполага с нашия. Е, нали, в край на краищата, ако парламентът иска да се вслушват в него, той просто трябва да проговори до сега комисията не веднъж не се е вслушвала в нас. Сега ни се отдава такава възможност и би трябвало да, да се е, справим в определения срок. Наистина, към е, е, декемврийското пленарно заседание този доклад ще трябва да мине, ако не и по-рано. Благодаря. Благодаря. Крайен срок за изменение и допълнение 23, значи утре, 23 септември, 18 часа и е, приемане на доклада в комисията 11 октомври. Десета точка. Становище на вниманието на комисията по външната политика, водеща комисия в случая – относно препоръки към съвета комисията и Европейската служба за външно действие относно преговорите във връзка с споразумението за асоцииране между ЕС и Украина. Така, приехме да, да дадем становище на АФЕТ, на Комисията по външната политика. Господин Залевски е докладчик, тук е. Давам му думата. Павел, имате думата. Yes. Okay. The floor is yours. Thank you very much, uh, uh, Chairman. Uh, I will speak in Благодаря, ще говоря на полски. To jest nasza druga dyskusja na temat umowy o głębokiej i wszechstronnej umowie o wolnym. Да, благодаря. Това е вторият дебат, който провеждаме по всеобхватната зона за економическо сътрудничество, в която да се включи и Украина. Знаем колко е важно подписването на едно такова споразумение. Споразумение, което е специфично все пак, тъй като не цели само откриването отварянето на пазара на Украина за Евросъюза, а по принцип цели економическа интеграция, което ние схващаме като приближаване към Евросъюза и неговите ценности. Или, иначе казано, модернизиране на Украина. Това е споразумение, което принадлежи към групата на споразуменията за асоцииране. И голяма част от съдържанието му се намира в напреднала фаза, нещо, което всъщност се обяснява с стартирането този понеделник на новият кръг преговори с Украина. Затова се обръщам към комисията с молба да ни информира за това какво всъщност се случи. Чух а, отзиви чух отзиви и слухове, ако мога така да се изразя, по... от които съдя, че вече остават само някои крайни технически подробности, които няма да бъдат проблематични. Повтарям, отново става дума за повтарям отново, че става дума за първа стъпка към подписане на споразумение за асоцииране с Украина между Еврокомисията и правителството на Украина. Нещо, което при все това няма само институционно измерение, а и гражданско такова. Наскоро, миналата седмица, бях в Украина на посещение и се срещнах с представители на деловите среди. Срещнах се и с представители на гражданското общество, на неправителствените организации. Тоест, с много от факторите, които участват в процеса на сближаване. И бих искал да ви изложа накратко някои от предложенията, които ми бяха направени и които аз използвах за разписването на доклада си. Както знаете, срока за изменения изтича утре. Споразумението трябва да отразява съществуващите наболели проблеми за Украина в момента. На първо място ДДС-то, ДДС-то на износа на продукти, на артикули, произведени в Украина, както и възстановяването на това ДДС. Има предприяти мерки, правителството на Украина ги е предприело, но все още няма резултат. След това данъчния регламент, стойността на внасяните и изнасяни от Украина артикули. Може да си представите значението на този въпрос в глобалния контекст на нашите връзки с Украина. И на трето място опазването на собствеността, зачитането на собствеността в Украина и борбата против корупцията. Моите срещи с представители на гражданското общество, на деловите среди и с експерти показаха, че има един определен въпрос, който днес бих искал да ви изложа. А именно, Лисабонския договор постановява, че преди ратифицирането на дадено споразумение по силата на член 5 и член 217 постановява, значи, Лисабонския договор, че ще има в сила, ще са в сила преходни разпоредби преди влизането в сила на окончателния текст. И това е така, защото се предвижда да действа като лост, който да ускорява преговорите преди подписването на споразумението за асоциация и аз смятам, че ще успеем да го подпишем преди срещата на върха, върха в Киев през декември месец. Надявам се, че Европарламента ще подкрепи това развитие на събитията, така както е планирано във времето и в крайна сметка да сме свидетели на влизането в сила на това споразумение за асоцииране. То е важно за Украина, важно е обаче и за Евросъюза, облагите, изгодите са взаимни. Има някои економически затруднения, породени от задълженията на Украина, задължения поети в предходни споразумения в областта на енергетиката на ПРИТ. До края на годината Украина трябва да изпълни поетите в областта на енергетиката ангажименти и това всъщност означава преструктуриране на енергийният сектор и секторът на доставките на газ и суров нефт преговорите за създаване на зона на свободна търговия и споразумение за партньорство, важна роля изигра Юлия Тимошенко като вътрешен фактор, както и външни фактори, които не бива да бъдат подценявани в лицето на натиска на Русия в противоположна, в обратна посока целящи да разобеди Украина от приближаване към Европа, а по-скоро към Русия и Казахстан. Някои представители на деловите среди на Украина се свързаха с мен и ми посочиха, че официалната позиция позицията на официален Киев е към проевропейската линия. Гражданското общество като цяло също възприема това споразумение не като споразумение между Европейската комисия и правителството на Украина, а като споразумение, което ще сложи дълбок отпечатък върху живота на гражданите на Украина. И затова очакваните последици са изключително положителни. Положителни не само за економиката и за търговията, а и изобщо за живота, за гражданското общество в Украина. Поне по мои впечатления, това е общото настроение. Документът, разбира се, не бива да бъде политизиран, трябва да бъде възможно най-бързо приключен технически и гласуван по времето, е, по въпроса за действието на преходните разпоредби, те също, това действие също ще се отрази на връзките между Украина и Русия. И това са моите бележки. Благодаря на всички и съм на разположение за отговори. Благодаря. Them, Благодаря днешния ред е доста натоварен, затова трябва по-бързичко да работим. Следващият оратор е господин Куташ от Социалистите и Демократите. Mulțumesc, mulțumesc, е, domnule președinte. Și eu cred că acordul de liber de asociere... Благодаря. Смятам, че споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина ще укрепи политическите отношения между нас а, и тях, както и економическото ни сътрудничество. Украина се присъедини към СТО през 2008 година. Това даде възможност за, за по-лесни дискусии между Европейския съюз и Украина. Обеден съм, че е, Украина ще се превърне в важен търговски партньор за нас. Говорим за търговско, енергийно е, сътрудничество, сферата на сигурността, на визите. Е, искам да поздравя колегата за отличната работа, тъй като той е споменал всички тези теми. Трябва обаче да внимаваме, когато стигнем до енергийната сигурност. Това е транзитна страна за руския газ. И всички знаят, че през 2009 година кризата с природния газ оказа отрицателно въздействие върху нашия пазар, нашите потребители. Има политически цели, които трябва да се преследват послед... посредством енергийната политика и за това е много трудно да се стигне до външни доставчици на енергия. Украина може да бъде партньор в това отношение. Така може да се решат проблемите и с законодателството в Украина. Няма достатъчно закони там, които да регламентират енергетиката и смятам, че придобиването на лиценз в Украина трябва да стане по-прозрачно. По този начин те ще се приближат като че ли и до Европейския съюз. Това бе казано и от министър-председател на Украина през август. Той заяви, че е за едно такова споразумение за асоцииране, макар че то върви против а, митническия съюз с Русия. Защита за правата на човека и основните свободи все още представляват а, проблем. Липсата и премахването на дискриминацията, равните възможности а, могат да бъдат част от нашите преговори. За съжаление, нямам достатъчно време. Е, до края на дебата мисля, че ще се стигне до едно съгласие. Имаме доста колеги, които са се записали, за да може да дам на всички думата. По три минути ще ви давам за това тъй като нямаме достатъчно време. Er um Благодаря. Благодаря на докладчика и за работата му. Работил е с сърце и с душа. И това е добра новина, защото ни категоризира като комисия, която боле за връзките с трети държави. Казаното в доклада е определено с търговски характер. През последните седмици обаче ми се стори, че съществува заплаха, която тегне върху гражданското общество, върховенството на закона и опазва зачитането на човешки права в Украина. Така че благодаря на докладчика, който зачекна не само економическите проблеми, които съществуват, а и за митническите, технически, свързаните с двойно данъчно облагане въпроси и така нататък. Тези въпроси са все още висящи, но разбира се, Тимошенко трябва да бъде спомената като име в доклада. Винаги, когато споменаваме Тимошенко, споменаваме и по-доброто сътрудничество, по-олекотените търговски връзки. Надявам се, че преговорите ще се увенчаят с успех. Благодаря. Благодаря ви и за това, че говорихте кратко. Господин Шолц. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, erneut ein äh, wichtiger Tagesordnungspunkt. Ich danke auch dem Berichterstatter. Благодаря. Благодаря на докладчика за доклада и за обяснителните бележки. По въпроса за митническото измерение на това споразумение за асоцииране, това е част от нашата съседска политика, част от източното партньорство, което търси общ подход, по който след това ще подписваме следващи споразумения. Искам да повдигна няколко въпроса, три по-точно. Виждам, че се говори за зона за свободна, за свободна търговия. И тази зона за свободна търговия е част от споразумението за асоцииране. Какво проистича от това? Проистича един едно евентуално политическо тълкование на тези две компоненти. 80% от съдържанието на, един, на едно такова споразумение всъщност представя, представлява част от достиженията на европейското право. И от гледна точка на нашата комисия – Следва да търсим економическа стабилност, дългосрочна економическа стабилност на Украина. Разбира се, че положението на Украина в момента е изключително нестабилно, тъй като има юридически задължения, правни задължения поети преди това. За това се питам дали графикът, който сме си предначертали е реалистичен. Искаме преди подписването на договора да проведем срещи с Украина, в които да участват, с украинската страна, в които да участват комисията и съвета. Не знам дали това е изпълнимо целта на едни такива споразумения би показало нашето желание, на такива преговори би показало нашето желание за сътрудничим с другите институции. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Аз искам да говоря по търговските въпроси. По-специално по отношение на сълскостопанските продукти и тяхната търговия. Трябва много да внимаваме е, в тази сфера, тъй като Украина има огромен потенциал и имайки предвид това не би трябвало да даваме възможност да се правят отстъпки пред стандарти, които сме приели. Що се отнася до сълскостопанските стоки, Украина дава определени гаранции. Да, има определени продукти, като например зърнените продукти, за които те дават гаранция. И ако има увеличение на техни продукти на европейския пазар, то тогава може да се достигне до един дисбаланс и трудно ще може да се предвижда случващото се на европейския пазар. Сега, по се отнася до захарта. Те са нетен вносител на това или пък продукти, които съдържат захар. Последствията биха могли да бъдат следните. Определени продукти, които идват от трети страни, могат да преминат през Украина и без да отговарят на съответните изисквания на нашия пазар, могат да се окажат на нашия пазар, което може да подложи е, на определени, пред определени предизвикателства целия пазар на захарта. Сега, що се отнася за е, хуманното третиране на животните? Както знаете, ние инвестираме много в тази сфера. Например, кокошките носачки, за тях полагаме големи грижки, а в, Украй... грижи, а в Украина не се полагат никакви грижи за нормални условия на живот на животните. Затова и яйцата които внасяме в Европейския съюз, от тях може да бъдат на много по-низки цени, което пък ще бъде в ущърп на нашите производители, които имат много по-големи разходи около тези кокошки или пък около яйцата, точно защото трябва да гарантират едни добри условия на живот на тези животни. Тоест, ние в Европейския съюз имаме такива мерки, докато в трети страни е, такива мерки не се прилагат. И затова такива продукти трябва да бъдат е, е продукти от чувствителен тип, поне така би трябвало да бъдат наречени. Благодаря. Um, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за възприятия от него подход. Впрочем, няма кой знае какво да се добави към казаното от вас. Благодаря за компетентно извършената работа, но Очевидно за Европейския съюз това споразумение, както и за асоцииране, така и споразумението за свободна търговия с Украина е нещо много важно. Понеже Украина е партньор, но представя и предизвикателства и Европейският съюз би искал да притегли по-близо към себе си е, Украина. С очевидна взаимна економическа изгода. И Интересно би било да чуем комисията. Дали е постигнат някакъв напредък към решаване на все още спорните въпроси. Споменахте също така е, преструктурирането и модернизирането на Украина. Тук е, е необходимо да се поддържа едно политическо равновесие и това няма да е лека задача. Говорим за, за демокрацията, за демократичните ценности, на Европейския съюз, на които ние държим, за отношенията между Украина и Русия, твърде актуален все още въпрос, и се чудя дали срокът е, ще може да бъде спазен, а времето не чака. Нека си спомним тежките зими, само това ще кажа, <laughs> които преживяхме напоследък като имаме предвид, че е, краят на септември наближава, надявам се поне е, през следващите две седмици е, да постигнем значителен напредък. От уважение към господин Каспари ще превключа на немски язик. Съгласна съм, да. Разбира се, трябва да държим сметка за развитието на обстановката в Украина, но от друга страна от, отново говорим за премереност на тона. Много се надявам докладчикът да, да се умее да се справи с тази задача и то бързичко. Благодаря. Благодаря комисията. Някакви новини от масата за преговори. Господин Филип Писо. Мерси, monsieur президент. Euh, je ne vais pas répéter ce qui Благодаря. Няма да казвам вече посоченото от преждеговорившите, както и от господин Залевски, защото комисията напълно споделя а, информацията, сведенията, анализа. Някои уточнения все пак искам да направя господин Залевски. Абсолютно съм съгласен с казаното от вас, с едно много малко изключение. През декември месец ще парафираме, няма да можем да подпишем споразумението. Разбира се, политическата цел е декември месец, но едва ли е изпълнимо. Затова подкрепям казаното от вас относно институционното сътрудничество и това го казвам чисто сърдечно, не го казвам иронично. По въпроса за енергията, Накратко ще ви разкажа за случилото се вчера. Комисария по въпросите на търговията подчерта, че не може да има споразумение с Украина, ако няма енергийна глава, която да ни спестява кризи, като преживените преди няколко зими и украинската страна разбира едно такова становище и го приема. Русия Непрекъснато мислим за нея и през май месец украинският парламент прие документ, прие линия на поведение, по силата на която на първо място ще има споразумение с Евросъюза и на второ място ще са висящите за уреждане въпроси от миналото. Преговорите, становиш, е, етапа на който те се намират. Вчера имаше обмен с комисария по търговията и комисария по селското стопанство. Резултатите от този обмен бяха изключително положителни. Украинската страна прие да възприеме нашите основни приоритети, а именно енергия, енергетиката, енергетиката, която представлява отделна преговорна глава. Първо, след това сълскостопанските въпроси. Връщам се на повдигнатия въпрос за захарта. Обсъдихме захарните концесии, които започват от Украина и стигат до нас, нещо като въртележка, като затворен кръг. Стигнахме и до принципно споразумение за либерализиране на автомобилния пазар с украинската страна. Мисли, може би си спомняте, че това бе един друг чувствителен въпрос. И така, това бе случилото се вчера. Смятаме, че вървим добре по календари, че до края на годината ще имаме споразумение. Благодаря. И благодаря накрая, господин Залевски, някакви заключителни забележки. Е, да, благодаря, господин председател. Аз е, ще се опитам да отговоря на някои от е, зададените е, въпроси. Каза се колко е важно и наистина е така Украина да се присъедини към СТО. Това е първата стъпка към широка, мащабна либерализация на страната. Либерализацията се задълбочава благодарение на тези аспирации на украинската страна, така че е, толкова по-добре. Що се отнася до прозрачността на украинската администрация, въпрос също много важен. Е, свързва се тук с казаното от господин Каспар и от господин Кохмерин. И, е, говорим за граждански права. Нарушават се е, има, има случаи на нарушаване на гражданските права. Нека се изпълним само за госпожа Тимошенко, но е, в стопанската дейност също е, има, има значение е, либерализацията. Аспектът е не само политически. По-нататък споменахте преноса на природен газ с удовлетворение, че оказаното от Европейската комисия. Е, става дума за гаранции е, при преноса на руски природен газ до крайния получател в Европейския съюз. И това е въпрос, по който ние няма да отстъпим от своята позиция. При това обаче ние се стремим към едно специално отношение с Украина. Е, етично отношение. А знаете, в е, миналото е, Русия се опитвала да инструментализира доставките на природен газ за решаване на неприсъщи проблеми. Е, ето защо Русия, прочим, е против постигането на споразумение между Украина и Европейския съюз. Ние пък желаем да привлечем Украина по-близо до себе си. стандартите в Украина би трябвало да се сближат, е, да, да бъдат приближени към действащите стандарти в Европейския съюз. И не можем просто да седим и да чакаме. Трябва да подкрепим Украина. Включително в отношенията и с е, Русия по повод цените на природния газ. Стига, разбира се, Украина да иска нашата подкрепа. Но така или иначе, ние трябва да работим за това, поне в областта на търговията с природен газ, отношенията между Русия и Украина да се нормализират. Господин Шулц каза нещо, което ми се струва особено важно. Може ли или не може всъщност Украина да въведе необходимите нормативни актове. Е, един е въпросът за е, скоростта, с която протичат преговорите е, и за това докъде биха стигнали те. Друг е обаче за способността на украинската страна да изпълни на практика договореното. И такива случаи до сега сме имали на всъщност неизпълнение или твърде забавено изпълнение на постигнатите договорности. От сега би трябвало да поставим този въпрос пред украинската страна. Е, да, да е, препоръчаме на Украина да мисли от сега за изпълнението, реализирането на практика на бъдещото споразумение е, няма в това число не отсъства някакъв координиращ орган, един официален представител на украинската страна, с когото бихме могли да разговаряме по въвеждането на общностното достояние на, на правото на Европейския съюз. Да не говорим за бюджетното обезпечаване на всичко това. Според мен не са предвидени бюджетни средства в Украина за изпълнението на поеманите от нея ангажименти. И ето защо, според мен, след като влезе в сила, споразумението ще трябва да бъде обект на наблюдение и контрол. Неколци от вас споменаха въпроса за селското стопанство. Е, търговците на Едро, е, изкупуващите предприятия от Европейския съюз се нуждаят от разтваряне на пазара. Това ще бъде в полза, впрочем, и за украинските първични производители. И в това отношение Европейската комисия е постигнала един добър компромис, отчитайки интересите на едните и на другите. Е, Украина има огромен, не, невероятен е, потенциал в селското стопанство. И когато става дума за продоволствената сигурност в Европейския съюз, относителната тежест на Украина е наистина много голяма. Тук, разбира се, трябва да се работи и за повишаването на качеството на селскостопанската продукция. Това, това вече е процес. Но, но трябва да се настоява за това. И, и накрая въпросът за госпожа Тимошенко. Много е важен този въпрос. Трябва да заявим категорична позиция по него, но аз се надявам съвсем скоро и този въпрос да бъде решен. Благодаря, казва председателят. Проект установището е на ваше разположение. Утре е крайният срок за изменение и допълнение до 18 часа утре. Благодаря. Сега много бързо трябва да преминем към следващите две точки, за да можем да обменим мнение по 13-та точка, което ще ни отнеме повече време. Така че съвсем накратко, следващата 11-та точка е отново становище на вниманието на Комисията по външната политика, е, препоръки на съвета и на Комисията относно преговорите за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия. аналогично на, на процеса, който тече с Украина. Имате го, проектостановището, раздадено и понеже докладчикът го няма, господин Гаспари. А, вие ли ще говорите вместо него? Господин Штасни ще говори от името на докладчицата, госпожа Андрикене господин Каспари трябваше по спешност да си тръгне, така че аз ще бъда вестоносец от тяхно име. Ще се опитам да бъда <laughs> колкото се може по-кратък. Всички знаем, че Грузия е важен партньор в, в региона. Страната, която вероятно е постигнала най-голям сравнителен напредък към демокрация, към отворено общество. Знаем също така, че за Грузия Европейския съюз е главен външно-търговски партньор. Значи отношенията с Грузия са важни и за едната, и за другата страна. Е, трябва да се запази посоката. ЕС и Грузия вече имат споразумение за партньорство и сътрудничество от юли 2009, 1999 година по-нататък се встъпи в двустранно споразумение за асоцииране, което трасира пътя към едно дълбоко и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Създаването на съответната дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия. За съжаление обаче, по този път а, няма кой знае какъв напредък. Преговорите датират от юли 2010 година, вече повече от година, но към днешна дата няма с какво да се похвалим. И госпожа Андрикене, докладчицата по становището, изразява надеждата, че да се надяваме още този месец септември ще може да докладва за някакъв напредък, но тя особено държи на ам, постигането на успех, по създаването на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия. А, и толкова, толкова по-жалко, -по че нещата някакси не, не вървят. Независимо от сътресенията, знаете, които понесе Грузия, отново трябва да подчертая, това е една от най-напредналите по пътя на демократизация страни в региона. Благодаря. Благодаря ви, господин Куташ. Отново, времето напредване е повече от две минути. Съвсем накратко. Подобно и на случая с Украина, смятам, че Грузия е много важен партньор на Европейския съюз. Имаме стратегически интерес в региона за гарантиране на стабилност и просперитет, просперитет на страната. Възможността за едно такова споразумение за северна търговия всъщност доказва, че страните имат желание да си сътрудничат. Грузия наистина се движи в правилната посока, но има още какво да се направи, за да се изпълнят препоръките на Европейската комисия. В случая визирам техническите е, търговски бариери, фитосанитарните мерки, е, правата на интелектуална собственост и политиката в сферата на конкурентоспособността. Грузия трябва да отдели съответните средства, за да продължат и законодателните, и институционалните реформи в страната и да може тя да се да отговори на изискванията на една такава задълбочена и съобхватно споразумение за свободна търговия. Трябва също така да има много силен и ясен строг контрол върху качеството на продуктите. Искам да подчертая също така и устойчивото развитие, защитата правата на човека, почтената търговия, доброто управление в преговорите за едно споразумение за асоцииране на страната. Благодаря, госпожа Москардини. Съвсем накратко, господин председателю. Смятам, че за всички държави от бившия съветски съюз, които от е, СССР всъщност е, е се, е наложи, се е налагало да изпълняват различни мерки, наложени отгоре, трябва да възстановим едни добри търговски отношения. Но винаги трябва да има едно условие. И то е свързано най-вече с селскостопанските продукти. Тоест, трябва да бъдем абсолютно сигурни, че няма да възникват проблеми, свързани с депониране на токсични отпадъци или нетретирането на такива отпадъци. Трябва да сме сигурни, че не има ядрени а, експерименти на територията, нито пък, че има някакви отпадъци от ядрената индустрия там да, трябва да бързаме да подпишем ни такива споразумения, но от друга страна трябва да гарантираме на тези страни, необходимата помощ за възстановяване на територии, които може би са заразени по някакъв начин. Един проблем, който не бе повдигнат, а според мен е много важен, защото такива проблеми се срещат от страни, където е имало такова изхвърляне на ядрени отпадъци, на токсични вещества, но след това това може да се прехвърли и към страните, които изкупуват техните продукти. Благодаря. Следващия оратор. Е, ще бъда още по-кратък. Е, както и по въпроса за Украина, в този случай в значителна степен подкрепям казаното от е, депутатите. Имам някои конкретни бележки от чисто фактологичен характер, но ще уредя този въпрос двустранно с докладчицата. Както и за Украина, нека отново кажа, въпросът за външно-търговските отношения и с Грузия не може да се разглежда в изолация от политическия процес, от процес на демократизацията. Надяваме се, че с по-нататъчния напредък на Грузия по пътя на демократизация и либерализация ще вървят и външно-търговските отношения доколкото те зависят от въвеждането на значителна част от общностното право в законодателството на Грузия. В рамките на е, източното партньорство наскоро е, е, бе е, публикувана декларация, която е пределно категорична. Ако Грузия е готова да се ангажира наново с съответните реформи, ние сме готови да й подадем ръка още през едните месеци. Благодаря. Така, нека сега да чуем докладчика или не, докладчика се отказва. Съвсем накратко. Благодаря ви за бележките. Госпожа Андрекене ще бъде съгласна според мен с първият оратор, защото Грузия изпълнява техническите условия за подписване на едно такова задълбочено съобхватно споразумение за свободна търговия. Съгласен съм с госпожа, госпожа Москардини за различните контролни механизми, които са необходими. Напредъкът на Грузия е голям последните години. Едва ли ще има трудности да бъде установен напредък по съответните сфери и да се подпише съответното споразумение с Грузия. Благодаря ви, казва председателя. Имате доклада пред себе си. Крайния срок за измеренията утре 6 часа след обяд. Сега преминаваме към 12 та точка модернизиране на митническите услуги. Едно становище за имко или Комисията за вътрешния пазар. Говорим за едно проекто становище, което трябва да бъде обсъдено. Имате го пред себе си. Докладчик, госпожа Москардини. Дава ми думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам наистина да бъда съвсем кратка, имайки предвид, че вече сме говорили в нашата комисия по този въпрос по други случаи. Дори присъствието на комисаря Дегухт. И имаме едно становище, в което заявяваме, че искаме да е ясна необходимостта митниците, които са външната граница на Европейския съюз, които са един инструмент за защита на потребителите, борба срещу достъпа на незаконни стоки в Европейския съюз, както и на фалшифицирани стоки. Та, да, тези митници да бъдат хармонизирани по начин, по който се управляват. Иначе, международната търговия, търговската конкурентоспособност на Европейския съюз ще пострада и ще налагаме различни тежести в зависимост от митническата система, която се използва. Ще ви дам един пример. Например, стоките в определени страни биват облагани с определен процент ДДС, а пък в други държави с друг процент ДДС. Съответно, е, третата страна извън Европейския съюз ще се опита да намери най-леката ситуация за себе си, най-низкото ДДС, макар че пък това може да доведе до по-малко контрол и накрая ще се окажем в една ситуация, в която имаме стоки, които се предлагат на европейските граждани, които са е, влезли с е, различни системи на контрол, обложени с различни мита. Необходимо е външните граници на Европейския съюз да бъдат е, управлявани по един еднообразен начин. Държавите членки, Европейския съюз трябва да постигнат една по-голяма хармонизация на митническия контрол, за да има единно прилагане на законодателството на Европейския съюз и по отношение на политиката защита на потребителите. И тук говорим също така за по-добра търговия и за по-добри формулировки в многостранните споразумения. Благодаря, Жозеф Андреас. Dos minutos, no, Андрес Бария, да, благодаря. Ще бъда даже по-кратка от двете минути, които ми давате. Ще прочета буквално каквото ми каза, каквото ми предаде колегата. Съжалявам, че не съм в състояние да присъствам. Благодаря на Кристина Мускардини за доклада и за представянето. Това е важен въпрос по който се иска от нас становище от страна на комисията ИМКО, вътрешен пазар и защита на потребителите. Евросъюза прие през 2008 година регламент, модернизиран регламент, който малко по малко по-бавно я прекъсва председателя с оглед на превода. Благодаря. Да, чудесно. Благодаря, взима си бележка докладчета и продължава. Така, през последните години се наблюдава растеж на световната търговия и благодарение на това митниците всъщност са от изключително важно, от изключителна важност за Евросъюза, тъй като възпрепятстват е, достъпа на опасни за здравето стоки, както и застрашаващи интелектуалната собственост. Споделям идеите на докладчицата за по-голяма ефикасност на митниците и за съкръщаване на бюджетната за съкръщаване на бюрократичната, извинете, тежест. Можем да гарантираме еднакъв контрол между държавите членки не чрез бюрократично изравняване, а чрез модерни цифровизирани системи. Това разбира се означава повече бюджетна инвестиция от страна на Евросъюз и от държавите членки. Но международното сътрудничество е важно и двустранните ни връзки с нашите търговски партньори ще позволят да участваме по-ангажирано в световната търговия, както и в Световният митнически съюз. Благодаря отново на докладчика и на докладчиците в Сянка и заявявам, че съм готов да продължа да сътруднича с тях. Благодаря. Now, Силвана Кохмерин, Алде. Силвана Кохмерин, Алде. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика, докладчицата. Няма всъщност кой знае какво да допълня. Може би един-два аспекта, всъщност ще представя тези няколко аспекта под формата на изменения, но все пак искам да ги представя и тук в залата. На първо място, премахване на повтаряща се в много държави членки практика, а именно устна митническа декларация. Това ще бъде премахнато и се, са направени постъпки в тази посока. Някои от примерите обаче не, не са достатъчно убедителни, тъй като не са свързани с търговски механизъм, а по-скоро с частен обмен. Затова не винаги ще е възможно от раз да се премахне устната митническа декларация, която се използва в някои държави. Няма да е толкова лесно, но това ще го спомена в предложението си за изменение. Сега по въпроса за правилата, свързани с държавата по происход трудно е да се стигне до компромисен текст, когато нещата са изключително конкретни и специфични и това застрашава всъщност началното предложение на комисията. Не съм много съгласна с тяхната начална позиция, за това ще представя изменение на вниманието на докладчета. Благодаря. И комисион... Европейската комисия. Господин Гройбе. Yes, uh, you. А, благодаря. Комисията благодари на вашата комисия, на, на докладчика е, за приноса към доклада относно модернизираните митнически дейности на единия пазар. Е, комисията е удовлетворена от това, че вашата комисия признава решаващото значение на митниците в економическия живот е, и за благосъстоянието на обществото. Както докладчикът посочва, митническите администрации непрекъснато засилват контрола по границите за предотвратяване на различни вредоносни дейности, насочени срещу Европейския съюз, не на последно място и за защитаване на интелектуалната собственост. Митниците имат уникалното предимство че, в това отношение, че наблюдават търговските потоци. От друга страна, непрекъснато трябва да се усъвършенства и повишава квалификацията митничните служители, да се оптимизира тяхната дейност е, и е, нормативно, и е, технологично. Както се посочва в решението за модернизирания митнически кодекс, то той все още не е завършен, не, не е въведен до край. И вероятно ще се отложи, няма да бъде спазен срока за въвеждането на модернизирания кодекс, но това няма да отслаби нашата решимост. Uh, Има и някои по-конкретни въпроси, които засяга проектостановището за а, таксите, например. Работи се в областта на управлението на риска, управлението на външните граници и дори митническите санкции. Почитаемите депутати засегнаха въпроса за, например, облагането с ДДС на вноса или за устното митническо деклариране, доколкото разбрах от последното изказване. Гледаме, проучваме тези въпроси, особено последния и а, комисията непрекъснато поддържа контакти е, с Европейския парламент. Сигурен съм, че ще намерим решение, което от една страна ще удовлетворява новите митнически технологии, е, които са електронни, и а, функционалните потребности. После е, необходимата защита и законните очаквания за облегчаване на търговията трябва да бъдат поставени в правилно равновесие. Благодаря на колегите. Посредством измененията може да се усъвършенства моя доклад. Искам да припомня на комисията, че по една такава спешна тема не може постоянно да се отлага. Трябва да се започне, да се завършват нещата, които са започнати, защото митниците в крайна сметка са външната ни граница. Те са единствената гаранция която имаме, че ще се спрат или фалшифицирани стоки, или незаконно внасени стоки. Ако всички работим по различни графици, по, с различни ставки митнически, няма да успеем да дадем на всички европейски граждани едни и същи гаранции. Точно за това трябва да има хармонизация между митниците. Ако вътрешния пазар искаме да бъде един единен пазар, ако единният пазар обаче няма да бъде единен пазар, тогава да ги остави митниците каквито са си, така че международната търговия да налага своите външни, различни е, стандарти, в зависимост от това, коя граница минават стоките. Благодаря, това беше проекто доклада. Утре в 18 часа е крайния срок за измененията. Очакваме на 11 октомври в нашата комисия да приемем това проекто становище. Сега преминаваме към 13-та точка. Споразумение между ЕС и Марок, свързани с лицепрочни мерки за либерализация на сълскоспански продукти и е, продукти, свързани с е, риболов. Втора обмен на становища. Е, ще имаме външни оратори. През юли бе първият обмен на становища с политическите партии. А днес сред нас господин Гонгора, който е временен секретар на организация за земеделските, на земеделските производители в Испания. Животновъди, извинете. Следващият оратор е генерален директор на една организация от Перпиньон. И Анжелик Делахе, председател на, Испан... на Френската асоциация на производители на сълскостопански и овощарски продукти. Uh, us... Uh, Освен това, господин Фанти от ЕАСД и господин Верлен от Генерална дирекция за Земеделие. Като председател и заместник-председател на подкомисията по земеделие и рибностопанство съвместния комитет Европейски съюз Марокко. Защо? Защото ако влезе в сила съответното споразумение, нашия парламент трябва да оказва контрол върху него. Двамата колеги от Европейската комисия могат да направят изказвания за това как ще гарантира Европейския съюз прилагането на това споразумение по наднежен начин. Имаме е, сред нас също така и директора за международни отношения в Генерална дирекция за селско стопанство. Започваме с обмен, размяната на становища и мнения всъщност, извинете. Нека да изслушаме гостите. По 5 минути на всеки ще отпусна. След това ще дам думата на членовете на нашата комисия и след това ще дам думата на представителите на комисията и накрая на докладчика за заключителни бележки. Накрая ще вземем решение за крайните срокове, тъй като те не са определени. Започваме. Господин Гонгора не е прав. He comes from Spain, from the, as I... Е, колегата от Испания и е координатор на Асоциацията на селски стопани и животновъди. Sí. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Andrés Góngora Belmonte. Благодаря, аз се казвам Андрес Горгора Белмонте и представлявам Асоциацията на професионалните селски стопани в Испания. Благодаря ви за поканата, за участие в този обмен на мнения. Надявам се моето изяв... изказване да ви даде полу допълнителна информация в работата ви по решението, което искате да вземете днес. Аз самият съм съм селски стопанин, овощар по-точно, трето поколение овощари от Южна Испания, от град Алмерия. Криза, за нея сигурно дълго още време, дълго време още ще говорим и за това колко се задълбочава. Ще се опитам да говоря и аз за същата тази криза в рамките на петте минути, които сте ми отредили. Всъщност тази криза и в комбинация с, с такова едно споразумение чупи, пречупва гръбнака на средиземноморския селско-стопански бранш, както и на мароканските селско-стопански производители от териториите на Западна Сахара. Искам да подчертая, че въпросът, който днес ни занимава и който обсъждаме, а именно за подновяване на споразумението за либерализиране на всички на всички сълскостопански продукти от Марокко към Европейския съюз. Понякога накратко му казваме споразумението за доматите, но не са само домати. Нека да ви дам някои данни, цифри, за да се ориентирате за важността на овощарския и сълскостопанския сектор в Европа. Само 3% от обработваемата земя, но имаме 1004 500 стопанства. Може да си представите, значи, какво означава това за създаването на работни места. 17% от сълскостопанското производство и благодарение на това заема място над житните, над житният сектор или животновъдния този милион и 400 хиляди, извинете, още три нули селско, селски, селско-стопански ферми, директно страдат от кризата. В Испания, в региона, в който аз представлявам, има 7 милиона и 500 хиляди евро общ оборот в нашият сектор. Това го сравнете, ако обичате, с 3% финансиране, което получаваме по линията на ОСП. Виждате, значи, колко не равнопоставени са нещата. Въпреки, че, само, че получаваме само 3% субсидии, създаваме трудова заето за 40% от скосопонския сектор в Испания. Разбира се, всяко търговско отваряне стабилизира или дестабилизира вътрешния пазар и разтърсва трудовият пазар създаването на работни места. За това ние се обръщаме към вас с молба да вземете предвид всички тези данни, които току-що ви изредих, както и някои други, които бих могъл да продължа да ви давам. Разбира се, че осъзнаваме колко е важно селското стопанство и като селски стопани знаем колко е важно да поддържаме добри търговски отношения с Северна Африка и Марокко в нашия случай. Това е важно споразумение, но е не по-малко важно такъв вид споразумения да гарантират развитието на селското стопанство в Европа Европа от една страна и от, от срещната страна на Средиземноморието. Това споразумение обаче не гарантира нито едно от тези две неща. Както признават самите проучвания за въздействие на Европейската комисия, либерализирането на търговията с сълскостопански продукти ще бъде в ущърп на производителите на плодове и зеленчуци. Няма да можем да запазим конкурентноспособността си. Важно е, разбира се, да си дадем сметка дали едно такова либерализиране ще се отрази благотворно и на мароканските граждани, и на гражданите на Западна Сахара. Те са ориентирани и гледат към европейските пазари, но концентрацията е в ръцете на големи, на крупни едри производители. В крайна сметка, местните производители нищо не печелят. Печелят големите риби по дистрибуционната верига. И това нанася още повече вреда ощетява в още по-голяма степен. И в заключение искам да подчертая, че процеса за търговска либерализация не няма да помогне или поне до момента не е помогнало за опазването, за зачитането на гражданските права в регионите, в които се произвеждат въпросните плодове и зеленчуци. Благодаря. Е, е, е. Next is Miss, Следващият ни оратор, е господин Жордан, генерален директор, директор Марсил Шошар, Пермиян Франс. Благодаря, господин председател. Шарл Интернационал е организацията, това е един от основните е, е, центрове, които разпределят е, е селскостопанска е, продукция от е, производителите към пазарите. Онова, което е важно да се каже тук по отношение на споразумението, което се разглежда от парламента, е, че то отразява а, състоянието на Марокко, статута, с който се ползва Марокко и оттам нататък целта е да се пристъпи към пълна либерализация, което според нас не е вярно. Твърди се, че либерализацията ще даде възможност на всички европейски стопански деци да се възползват от мароканската селскостопанска продукция. Макар и тук да говорим за едно несиметрично отношение, очевидно е, че това ново споразумение е, е по-благоприятно от сегашното състояние на нещата. Освен това се казва, че споразумението ще даде възможност реално да се отворят пазарите на Европейския съюз за мароканската продукция. По-нататък не бива да забравяме, че значителните отстъпки за зърните храни, за е, млечните произведения и за пръв път за плодовете и зеленчуците ще могат да бъдат е, въведени в практиката. Запазени са при това а, тарифните и лимитническите ограничения за така наречените чувствителни а, продукти. Ораторът говори твърде бързо. Принципът а, на допълване в Средиземноморието е напълно запазен. Запазването на режима на началните цени също задълженията от международен план в санитарната и фитосанитарната област също са спазени. По действащото споразумение, ако ми позволите, трябва да напомним, че днешните търговски отношения, е, включително салдото е, между ЕС и Марокко, е, са в полза на Европейския съюз. Около 5 милиарда е несъответствието. А, и когато говорим за плодовете и зеленчуците, а, е, около а, е, 850 хиляди тона е, от продукцията на Марокко са насочени към Европейския съюз. Това, което трябва да се знае е, че днес ние констатираме нарастването на търговските потоци, но най-вече от Испания. В нашия случай, е, на нашето външно търговско предприятие. а около 20% нарастват плодовете и зеленчуците от Испания, в сравнение с около 4% от Марокко. А трябва да помним при това, че предстоящото споразумение, е, а и действащото, ще бъде преди всичко от полза за дребните производители. Що се отнася до надзора върху вноса? Наред с е, работата вършена от комисията, е, аз държа да ви осведомя, че ние, нашето предприятие е създало уникална база данни, която дава възможност в реално време да се следят потоките потоците на внос. И трябва да кажем, че към днешна дата няма никакво превишаване на митническата квота. Обаче, от друга страна, както знаете, Марокко в рамките на Световната търговска организация е имал възможност да настоява за превишаване на тези квоти. Сега, началните, така наречените е, вносни цени имат своята роля на е, регулатор. Друг един много важен проблем е санитарния и фитосанитарния режим. Трябва да, да кажем, че проучванията, проведени напоследък на място, сочат, че нередностите не са е, е, по-важни и по-значими или повече на брой в сравнение с нередностите в други трети страни. Накрая, господин председател, бих искал да подчертая нещо особено важно за нас. Преживяваме много тежка е, криз. И а, е, да а, е, при, при това да се дискриминира селскостопанска продукция на основание санитарни и фитосанитарни изисквания е, е осъжда на тежки загуби цели селскостопански отрасли. Благодаря. И накрая госпожа Делае, която е председателка на Френската федерация Френската федерация на производители на плодове и зеленчуци. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Благодаря и за поканата и от мен и за това, че организирате една такава дискусия за споразумението Евросъюз Марокко. Наистина ясно е, че няма смисъл да повтарям казаното от колегата от Испания. Абсолютно го подкрепям. Това, което искам да направя е да се средоточа върху производството на домати в Франция. И те ще понесат първи последиците от едно такова споразумение. Просто бих искала да започна <laughs> с следното. Доматът е първият зеленчук, който Франция изнася. Така че представете си какво може да се случи на другите. Когато говорим за споразумение, за, за обмен, позволете да припомня, че балансът е неравномерно разпределен между Франция или Евросоюз и Марокко. До каква степен съдържанието на един такъв договор, на едно такова споразумение ще се отрази на нашите пазари? Това е въпросът, който днес ни занимава през последните няколко години и анализирайки предходни споразумения, можем да твърдим, че цените наистина се, регулари... се изравниха и мога да ви дам конкретни примери за това. Клаузата, предпазната клауза, която бе предвидена, не се оказа достатъчно действаща за търсенето на този ценови баланс. Много работни места зависят 40 000 във Франция по-конкретно – които в по-голямата си част не изискват предварителна подготовка или образователен ценз. Така че си поставяме на първо място въпроса за въздействието на едно такова споразумение в условията на економическа и социална криза. Преди подписването на каквото е да било споразумение, ние съветваме винаги да се провежда проучване за социалното въздействие в най-засегнатите зони. Производството на зеленчуци е един от най-динамичните иновативни сълскостопански сектори. Представлява инструмент, благодарение на който се оптимизират много части на селскостопанската производителна верига. Често обсъждаме и днес е моментът да застъпим и въпроса за условията на труд в които работят тези селскостопански работници, за да можем да поддържаме една жива селскостопанска тъкан, ни е необходимо конкретно действие по няколко насоки. На първо място газоснабдяването, което не винаги присъства в еднаква степен на газоразпределение из територията на страната. Искам да ви привлека вниманието върху факта, че вноса на 1 кг домати в Европа означава всъщност транспорт на 100 литра вода, ако трябва да говорим в някакви сравнителни единици. А в а, производството в а, на тези домати в Европа не би изхарчило толкова много вода. Знаем колко е проблематично световното засушаване. По въпросът сега за енергетиката. И тук Искам да подчертая, че много от нашите производствени стопанства в момента действат благодарение на създаването на електрическа и топлинна енергия едновременно, особено когато се отглеждат зеленчуци в оранжени. И това може да бъде включено в механизма за намаляване на парниковите изпарения, с които Европа се е ангажирала през следващите няколко години. И в заключение искам да кажа, че споразуменията за свободен обмен в момента често биват заобикаляни. И Определено е нужно и разумно нещата да бъдат урегулирани чрез ново споразумение, особено относно вносната цена. Вносна цена, заради която понякога стигаме и до социален дъмпинг. Иначе тези споразумения ще се отразят на стабилността, на дългосрочната стабилност на един такъв сектор, като селското стопанство, производство на плодове и зеленчуци, толкова чувствителен в Франция. Благодаря. Let's move to the discussion. Минем сега нататък към дискусията, членовете на комисията, като започнем с докладчиците в сянка. Няма да ни стигне времето, ще трябва да огранича изказванията на две минути. Много са се записали за изказване, но както казах, първо докладчиците в сянка, господина Колино от ЕНП. Благодаря, господин председателю и слушах изключително внимателно изказванията на колегите. Имаше колеги против, други за. Обеден съм, че всички споразумения трябва да бъдат обмислени. Европейски съюз, Марокко, когато подписват споразумение по тази тема, която обсъждаме днес, това винаги предизвика спорове. Нашата политика за добросъседство налага разбира се, да разгледаме възможността, с която Марокко може да гарантира справедливост, правосъдие. Не бива да забравяме това, което се случи и в другите страни в Северна Африка. Сътрудничеството на Европейския съюз, както и другите институции с Марокко, подсказват, че трябва да се даде възможност за един нов път, път на свобода и демокрация на кралство Марокко. За това трябва да дадем и възможност за извличане на полза от взаимоотношенията с тях. Но трябва, разбира се, да изслушаме и а, становищата на колеги, които работят по места, които са там, които а, знаят какво се случва а, в сектора. Говорим за производителите на зеленчуци и плодове и най-вече производителите на домати явно ще бъдат ощетени от либерализацията на различни продукти с Марокко защото има асиметричност от също така на а, тарифните а, нива, които се налагат в Марокко и тези, които се налагат тук. Също така възниква проблема с продоволствената сигурност и проследимостта на происхода на тези продукти. Макар, че на населението Западна Сахара може да се смята, че това ще окаже положително влияние. От друга страна, комисията по рибно стопанство, както и комисията по земеделието, говориха за това какво ще се случи с цените на зеленчуците и плодовете. Спомена се също така и един предпазен механизъм. И е необходимо да се помисли по този въпрос. И съвсем набързо искам да задам въпрос на Европейската комисия. Какво е економическото въздействие? Какво ще се промени в економиката, ако се подпише това споразумение? Благодаря. Марил Сарнес от Алде. Euh, е, благодаря, господин председател. Според мен този обмен на мнение е много интересен. Интересен, защото по същество всъщност <laughs> не сме стигнали до изработването на единно становище по това споразумение. И като започнем вече да се опитваме да примиряваме така противоречивите позиции, е, мисля, друго не ни остава, освен да задълбочим разговор. Аз съм напълно удовлетворена от проекто споразумението, както е представено то сега, за кого е добро? Трябва да бъде добро и за мароканците, и да бъде добро и за европейците. Аз обаче не съм много сигурна, че мога да отговоря положително на този въпрос. На второ, място, на второ място смятам, че в такива споразумения трябва да се поставят въпроси за от принципен характер. Търговското развитие не винаги е крайната, върховната цел. Това е въпрос за устойчиво общо економическо развитие. Това трябва да бъде не по-малко важно ако не е и по-важно от търговската изгода. И смятам, че е, селскостопанското развитие на Марокко не бива да зависи изцяло от издоса, не бива да става монокултурно в това отношение. Това развитие би следвало да се основава на един по-широк периметр от местни интереси. На трето място, както казахте и вие, очевидно трябва да се търси реципрочност от гледна точка на стандартите. Има значително разминаване по себестойност на труда, на продукцията. Това е вярно, но също и по отношение на екологичните, санитарни и фитосанитарни норми. Този въпрос не е решен, не е решен въпроса за удостоверяването на происхода, той далеч пък не е уреден. Трябва да гледаме позитивно, разбира се, на всичко това. Трябва да помогнем на мароканската страна, да издигнем партньорските си отношения на едно по-интелигентно равнище. Но е, с оглед на оценката на въздействието. Трябва да насърчим Марокко, трябва да разговаряме с Марокко, но на една друга основа да се настоява за стандартите и от друга страна да се говори за общото економическо развитие на Марокко, а не само на външната му търговия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз и моята политическа група е особено доволна от факта, че днес има представители на сектора от Франция и от Испания. Важно е да ги изслушаме. Важно е да се вземем поука от това, което ни казват. Разбира се, че така ще направим, ще се вслушаме в казаното от тях. И ще вземем съответните мерки след това чухме вече мнението на Комисията по земеделието по този въпрос. Позволете сега няколко бележки в контекста, в който се развива всичко около нас днес, е изключително различно от тук, така както стяха нещата през 2009 година, когато се подписа споразумението. Нещата в Европа и в Испания по-конкретно са драматични и на селското стопанство в Испания пък още по-драматични. Смятам, че няма достатъчно контролни механизми, няма достатъчно инструменти, които да способстват изпълнението на споразумението от двете страни. Искам да чуя мнението на Еврокомисията по този въпрос. Не смятайте, че ние сме против търговските споразумения по принцип. Разбира се, че сме за търговията, за равновесието в търговията обаче благодарение на което да има изгода, да има облага и за двете страни. Ние сме за, следователно, за уравновесени, за балансирани споразумения, които да отчитат фитосанитарните стандарти, да отчитат екологоцелесообразните стандарти, социалните и така нататък. Виждате, че нещата, които изброявам, съвсем не са гарантирани в достатъчна степен в това споразумение. Трябва да го разпишем така, че изпълнението на тези условия да бъде гарантирано в споразумението. Благодаря ви. Хосефа Андрес Барея. Благодаря. Смятам, че може би това няма да е последният дебат, който имаме по това споразумение. И слушахме различни позиции. Благодаря на всички за участието. Благодаря на първия оратор и ми се стори, че разбрах, че то е за едно споразумение, за споразумение обаче с гаранции. Това първо. Второ, искам да попитам дали се контролират стоките, които влизат през Перпинян и по-точно дали се контролират количествата, обемите домати, които влизат без митнически контрол. Предвид положението в Марокко, като бих окачествила като специално, споразуменията на Евросъюза с Марокко имат нужда от допълнително нюансиране. Нещата са различни сравнени с миналото, защото ограничава контингента на така наречените чувствителни продукти, от кои, един от които е доматът. На страница 15 се дефинира тази мярка, предпазна клауза, ако мога да я нарега, която може да се активира, ако се отчете опасно високо количество стоки на пазара. Разбира се, има и други важни елементи, като например не зачитането на утвърдената входна цена. Тези цени, тези вносни цени трябва да бъдат определени и спазвани. Друг важен елемент са фитосанитарните условия. Тук трябва да сложим на безните на, нашото, на нашата оценка регионът или страната, от която произхожда съответният продукт. Например, нормите на СТО не са валидни или не се прилагат за някои части на Европа механизмите за контрол механизмите за контрол на това споразумение могат да бъдат свързани с обсъденото преди малко за митническия контрол. Благодаря ви сега от името на ГОЕ. Две минути, господин Мърфи. Обикновено превишавате. Не, не, нищо подобно, господин председател. Не уронвайте честа ми. От своя гледна точка би казал, че отношенията ЕС-Марокко са класически пример за всичките приказки, които се говорят за правата на човека и демокрацията на фона на интересите на големия бизнес в Европа. Класически случай, разбира се, е споразумението в областта на риболова, който е красноречив пример за неоколониализъм на гърба на дребните марокански риболовци. Тук становището се изказва категорично в подкрепа на споразумението. Говори се за арабската пролет, но ако това споразумение си подпише, то определено ще бъде против новите демократични процеси. И не за пръв път въжделенията на дребните производители, на народите на външно-търговските партньори на Европейския съюз се накърняват в интерес на търговската либерализация и в край на краищата на големите търговски предприятия. И най-сетне въпросът, сериозен въпрос за Западна Сахара, просто не е завярване. В документа тук, в проекто становище се казва, че Марокко е дал уверение, че споразумението ще бъде от полза за местните обидатели, до които са се допитали а, просто ще станем за посмешище. Как може нашето становище да взима просто на доверие уверенията на мароканското правителство, което не веднъж до сега е доказало а, а, на практика точно обратното в онова, на онова, в което ни уверява. И какво сега? За пореден път просто трябва да вземаме думите им вяра ли? Кой ги е попитал хората на Западна Сахара? Има ли представители на Западна Сахара в преговорите? Благодаря и накрая господин Маскардини. Госпожа Маскардини, извинете. Благодаря. Трябва да кажа, че поведението на някои хора ме кара да се чувствам в една шизофренична ситуация, защото от една страна трябва да гласуваме, и то предполагам успешно, споразумението с Корея, от друга страна нищо не казваме против китайските домати, които са отровни. Независимо дали влизат а, законово или не. Изведнъж обаче казус Бели. Ще има война заради Марокко. Трябва да ви кажа и на приятелите от Франция, и на тези от Испания с най-добри чувства. Господин Конгора, когато говорите за средиземноморското земеделие, трябва да ви кажа, че може да ви харесва или не, но Марокко е част от Средиземноморието, така че развитието на нашите страни, на Испания, на Франция, на Италия, ще бъде много по-силно, ако дадем възможност и на другите страни да се развиват и да бъдат наши партньори. В противен случай всички ще гладуваме. На скъпия си приятел Дзалба, а, който казва положението се е променило, преди три години беше различно. Да, ама чия е вината? На Марокко ли е вината или на нашите правителства, които са и леви, и десни, и на трите институции тук в Брюксел, които бяха предупредени за тази ужасяваща стратегия и никой не си помръдна пръста. И в заключение, това лято. Бях в една зона за производство на домати в Италия, много известен район, известен не само в Италия, а и в цяла Европа. Френски домати, перини, на 7 евро и 50. След това във Франция пък намерих белгийски домати, а нямаше френски домати. И намерих холандски чушки, а не италиански а, чушки. Така че, преди да почнем да подписваме договори с други трети страни, е добре е, да намалим лудницата вътре, която цари и да намерим политическите аргументи. Ако е важно да има споразумение с Грузия, с Украина, на изток, не бива да забравяме, че съществува и юг, Южна Европа и че пред този юг се намират и други държави, които са много бедни, чето население бяга за да живее в а, Европа. За съжаление, времето изтича. Трябва да изслушаме колегите от Агри. Знаем тяхното становище. То е записано в досиетата пред нас. Затова ще дам думата на Европейската комисия. Господин Джон Кларк. Благодаря, професор Морейра няколко кратки бележки. ще два въпроса, казва председателят към Европейската комисия, свързан с економическото въздействие и механизмите за контрол. Точно така. Економическото въздействие. Според нас това споразумение ще бъде полезно и за износителите в Европейския съюз, както и износителите от Марокко към Европейския съюз. Пазарът на Марокко за земеделие е по голямата си степен затворен. 1% от търговията е либерализирана с ЕС. С това разгледано споразумение, нивото на отвореност на този пазар се повишава на 70%, докато наш, отварянето на нашия пазар пък е 55%. Няма друг такъв пример, аз преговарям и по други споразумения, в която страната, отваря, извинете, развиващата се страна се отваря по такъв начин в такава голяма степен. Те наистина правят огромно усилие и това трябва да бъде похвалено, възнаградено, а не да бъде по някакъв начин начин санкционирано. Имаме дисбаланс в момента с Марокко по отношение на търговията и това трябва да бъде коригирано. От страна на Европейския съюз смятаме, че ще загубим приходи от митнически сборове, възлищи на 21 милион евро, което е доста малка сума. Те пък в Марокко а, казват, че при тях ще загубят митнически сборове т.е. ние няма да плащаме такива, които възлизат на а, 100 милиона. Т.е. отново усилията, които полага Марокко, са много по-големи от тези при нас съзнаваме, че този сектор на производството на плодове и зеленчуци в Европа е много деликатен, много чувствителен и понеже е такъв, преживя тежко кризите. Затова се отнасяме много внимателно към този сектор. Не либерализираме този сектор, чисто и просто много скромно увеличихме съществуващите квоти. Пример с доматите. Освен една малка допълнителна квота, тя трябва да бъде използвана извън а, сезона, в който в Европа се произвеждат домати. По този начин домати ще се внасят зимата а, и есента, когато при нас производството е ниско и по този начин няма да има конкуренция с нашите производители. Много по-ефикасно и бързо ще се действа по предпазния механизъм, защото ние слушахме а, сектора производители, които изразиха своите а, безпокойства и сега ще се действа по-бързо. И така, поради всички тези причини, смятаме, че Споразумението ще бъде от полза за производителите в Европейския съюз, ще подходи много щадящо към различните ни проблеми, а също ще бъде и от полза за Марокко. Ще бъде ли, попитахте вие, от полза за малките производители в Марокко? Самите мароканци отговарят да. 70% от производителите имат по-малко от 5 хектара, 1% от земеделската им земя е над 50 хектара. Кооперациите в Марокко ни писаха и до евродепутатите, както и до пресата. Те казват, че са организирани в кооперации и искат да се подпише това споразумение. И накрая, господин председателю, по отношение на въпросите СПС, нашите инспекторати, свързани с здравословните и безопасни условия, а, и както и продоволствената и фитосанитарните условия. Трябва да кажа, че колегите от фитосанитарните служби казаха, а, че няма никакви безпокойства. Те продължават а, да спазват и ще продължат да спазват строгите ни фитосанитарни стандарти. Надявам се това да е пояснило част от въпросите. Искате да прекъсна до тук, но аз ще кажа накрая на докладчика през март изпратихме един доклад на докладчика а, извинете, един доклад, а, който има цялостна информация. Надявам се той да го е препратил на всички членове на вашата комисия. Така, благодаря. Документът е разпространен от комисията, обемис документ на членовете на, комисия, на нашата комисия. Преводаческият екип е, ни дава още няколко минути, мисля. Достатъчни ще бъдат те, е, за да приключим дискусията си. Господин Биове, господин председател, е, благодаря преди всичко на нашите гости, които се озоваха на поканата да ги изслушаме. Важно е всички заинтересовани страни да се изкажат. Това първо. Второ, слушах дебата, чух комисията. Между другото, с интерес научих, че през месец март предстои да излезе информация за въздействието. Значи, до сега никога не е имало такава оценка. И ако до сега е, е, е не сме водили осведомен дебат, ще трябва да изчакаме до месец март. Добре, ще изчакаме. Според мен е важно е, е, наистина спорът да се води осведомено. Няма да е, се впускам в детайли входните е, цени, е, е, митническите квоти, контрола от страна на Европейския съюз. Между другото, по този въпрос Комисията по петициите на Европейския парламент е сезирана от заинтересованите страни. Очевидно, по плодовете и зеленчуците, най-вече по доматите, има ценови диспропорции за квотите знаем. Три предприятия има към днешна дата, които днес контролират повече от 70% от износа. Това са предприятия, с седалище в Европа, в частност в, в Франция. И според мен всичко това противоречи на декларациите, че спогодбата, видите ли, била в интерес на древните марокански производители. По-нататък, има много обработваеми площи, които днес се отдават на чуждестранни предприятия в Мороко. В частност това са консорциуми, които се установяват в страната и действат по щърп на, на мароканското селско стопанство. Между другото, вътре в Мароко вече нараства обществено обществено мнение от страна на експерти, агрономи, срещу е, тази политика на мароканската държава. И а, е, още две неща, които според мен са важни. А, е, трудовото право, а, а, което все така а, се а, а, погазва, но синдикалните организации, в това число световните синдикални организации, признават синдикалните права на селскостопанските е, е, е, производители, селскостопанските работници, две големи производствени предприятия в Марокко продължават да не се съобразяват с всичко това. Днес вносът от Марокко въз... отговаря на 25 милиона кубически метра вода. Фактически селскостопанската продукция а, на Марокко съдържа в себе си толкова много вода, което фактически а, обеднява а, водоисточниците на тази страна, като ги изнася косвено в Европа. И накрая, а, в кавички, административната мощ а, а, по отношение на Западна Сахара и, и това трябва да бъде е, е, ясно е, казано. Предприятията износители към днешна дата от Марокко се, е, е, са се установили е, на територията на Западна Сахара, е, погазвайки е, всячески интересите на местното население. Трябва да си дадем сметка, че Европейският парламент не е в състояние за сега да каже дали предлаганото проекто споразумение е съответства на международното право. Като чуем от комисията, оглавена от господин Барозо да казва, че да, споразумение съответства на международното право, ние пък парламента можем да кажем не разполагаме с необходимата информация, за да го твърдим категорично. И съгласно 90 <coughs> ти член шеста алинея от правилника на Европейския парламент и съответно 218-11 тире от договора за функционирането на Европейския съюз. Аз настоявам Европейската нашата комисия за международна търговия да се обърне към председателя на Европейския парламент, защото Европейският парламент да отправи официален въпрос Що се отнася конкретно до съответствието на предстоящото споразумение с международното право, да отправи такъв въпрос в Европейския парламент на Съда на Европейските общности. И аз а, сезирам с настоящото председателя на нашата комисия, както казах, съгласно 96-та алинея от правилника, да сезира председателя на парламента, който на свой ред да, да сезира Европейския съд. Благодаря това е правомощие на членове, депутати на Европейския парламент, което искате вие, а не на комисията, на... членът на комисията се опитва да прекъсне председателят, председателят му отнема думата. Както казах, това е правомощие на всеки отделен депутат, не и на, на председателя или на една комисия, но във всеки случай аз ще разгледам въпрос. По-нататък, по доклада, какъв е календара от тук нататък? Проекто доклада се внася е, така, че до, до 10 октомври всъщност да бъде готов, за да може междувременно да се превежда, така че на 22 ноември да се дебатира. 25 ноември крайен срок за изменение и допълнения. Гласуваме в комисията на 20 декември и вероятно гласуване през януари в пленарната зала. Това е графикът, който предлага докладчика. Има ли възражения? Няма възражения, приема се. Депутат от залата, господин Бове, не, не възразявам към днешна дата, както, както вече казах. Днес между другото, показвам ви страница е, със съответния подчертан текст от правилника на Европейския парламент председателят. Отменям казаното от вас. Не го приемам. Това е ваше предложение. Между другото, вие като докладчик сте предложили графика, който току-що обявих и просто не е лоялно, не е коректно от ваша страна в последния момент да искате изменение на графика на някакво техническо основание. Като много добре знаете, че онова, което искате, аз не мога да изпълня по официалните си правомощия, нито пък комисията ни може да го стори. Господин Бове, вие показвате неуважение, казва председателя към комисията. Господин Бове продължава. Господин председател, опитвам се да се държа правомерно и предполагам, че вие е, няма да е, е възразите срещу това. Ще се опитам да ви прочета текста на правилника, казва господин Бове. Председателят е, не е съгласен. Онова, което ви казвам, господин Пове, е, че аз не мога да взема такова решение. Така че ще поставя на гласуване проектографика, който сам вие предлагате. Господин Пове се опитва е, да продължи изказването си. Вие нарушавате правото, казва господин Бове, господин председател. Сервис легал. Обърнете се към юридическата служба, каза господин Бове. Отидете, господин председател, и се информирайте. Европейският парламент не, да, не, не може да се превеждат едновременно двама оратори на един и същи микрофон. Съжаляваме. Provided that you wouldn't go on trying to adjourn indefinitely this fight. This was a gentleman's agreement of... Председателят продължава. Господин Бове, ние постигнахме джентълменско споразумение, което вие сега нарушавате. Как си позволявате да нарушавате? В края на краищата парламентарния живот не се свежда единствено до буквата на правилник а, а, трябва да говорим за парламентаризъм. Правото, казва председателят, аз определям какво е то. В отговор на казаното от господин Бове, че трябва да се придържа към текста на правилника. Правото е в буквата, казва господин Бове. Председателят очевидно не е съгласен. Казахте всичко, което имате да казвате, господин Бове. Поставям графика на гласуване, който е за графика по предложение на докладчика, моля да вдигне ръка. Поставям на гласуване графика за по работа по доклада. Кой е за графика по предложение на докладчика, моля, които са за да гласуват, против, приема се. Графикът е прият. И така, ще пристъпим към закриването на днешното ни заседание. Дневният ред е изчерпан. Закривам заседанието.